Colleagues, this is not the beginning of the hearing, it's the beginning of the Libe meeting, so those of you who are here for the hearing... Колеги, моля да започнем. Заемете местата си. Това не е началото на изслушването, но започваме с дневния ред. Дневния ред имам някои промени. Точки 6 и 7 за междуинституционалните преговори за синята карта и за регламента за квалификациите ще бъдат отложени. Ако нямате възражение, дневния ред е прият. Така, сега моите съобщения. Днес няма да имаме превод на малтийски, харватски и гелски. Сега препоръките на координаторите, правило 205. Искам да кажа, номинирахме е, докладчици. Най-напред госпожа Сипел от Социалистите и Демократите уточнена за докладчик за предложението на регламент за защита на личните данни в електронните комуникации. Е, всички, които закъсняват, искам да кажа, колеги, започнахме заседанието на Либе. Мисля, че всички трябва да сме на време. И така. За опазване на личното пространство в електронните комуникации. Това е госпожа Зипел. Госпожа Кудришка от НП ще е докладчик по доклада за годишния доклад 2016 за защита на финансовите интереси. Имаме акт за приложение за, автоматично, за автоматичен обмен на данни за регистриране на коли в Португалия. приемането на акта за приложение ще бъде обявен на 8, беше обявен на, ще бъде обявен на 8 декември 2017 година. Сега електронно гласуване, то ще започне в 11 часа, така че моля, носете си електронните е, карти и одобрението на протоколите от 24-25 април и 29 юни. Ако нямате възражение, те са одобрени. Това са съобщенията. Сега преминаваме към първата точка тази сутрин. Това е изслушването за ситуацията в Унгария. Уважаеми дами и господа, за мен е удоволствие да ви поздравя, да ви приветствам на това изслушване за Унгария. Няма да има превод на малтийски, галски. Е, и искам да ви напомня, че това заседание се предава по интернет. Няма да има и превод на харватски. И така, по смисъла на правило 83 провеждаме това изслушване. На 17 май 2017 година парламентът излезе с резолюция за Унгария. На заседанието си на 13 ноември бюрото на парламента разреши да се проведе изслушването, което провеждаме днес, а именно на 7 декември. Господин Таяни ме информира за решението на бюрото на 23 ноември. Имаме списък с изказващи се. Този списък включва представители на Венецианската комисия, Съвета на Европа, но Венецианската комисия е, провежда в момента своята 113-та сесия на 8 и 9 декември, така че няма да имаме представители от Венецианската комисия. Освен това, Искам да ви кажа, че унгарската телевизия М1 ТВ има разрешение да предава нашето заседание. И така, предлагам ви да започнем. Това е много важен и, важно е и чувствително изслушване, затова ви предлагам да спазваме времето и да започнем веднага. Моля също така, спазвайте и времето за изказване. Ще ви, кажа, ще ви казвам винаги колко време имате за изказване преди да започнете своето изказване. И така давам думата на докладчицата. Това е госпожа Сър... Сърджентини. Имате 10 минути. Това е много щедро. Благодаря ви. Благодаря и добре дошли на всички гости. Преди да преминем към вашите изказвания искам да скицирам общата ситуация за това какво прави нашата комисия Либе. Парламентът ни помоли да започнем изготвянето на доклад, на който да стъпи едно гласуване в, парламент, в, в, в пленарната зала за задействане на член 7. Това е в съответствие на член 83 от нашия правилник. И така, имаме резолюция за Унгария, в която се казва, че настоящата ситуация в Унгария е риск за нарушение на ценностите, заложени в, в член 2 на договора. За това се предлага задействане на член 7. Парламентът казва, че развитието в Унгария влушава демокрацията, основните права и върховенството на закона в страната през последните години, включително академичната свобода, свободата на е, словото, свободата на събиране, правата на бежанците, дейността на гражданското общество и организации – равнопоставеността, правата на малцинствата, социалните права, функционирането на правовата държава, независимостта на съдебната система и другите институции. И има обвинение в конфликт на интереси и корупция. Всичко това заедно може да представлява една системна заплаха за върховенството на закона в държавите членки. Парламентът освен това смята, че Унгария е тест на европейски, за Европейския съюз за реакция в подобни ситуации. Отбелязва се, че развитията в някои други държави членки представляват подобна заплаха за върховенството на закона, като в Унгария. Парламентът казва, че диалогът е важен и че работата трябва да, пре, да бъде приключена по, в дух на сътрудничество и обективност. Освен това, правя препратка към съобщението на комисията 2000, 2003 година, в което се говори за уважение на ценностите, върху които е построен Европейския съюз. Европейската комисия казва, че обхватът на член 7 не се ограничава само точностното законодателство. Това означава, че Европейският съюз може да действа само поради, само при повод на нарушаване на основните права в определена област и може да се вземат предвид на автономните, е, да се вземат предвид автономните действия на една държава членка. Държавите членки трябва да уважават основните права, когато прилагат общностното законодателство. Този аргумент от резолюцията от май на и е, съобщението на комисията от 2003 година представляват основата, върху която стъпва нашия доклад. Ние събрахме информации, които обработваме и с интерес очакваме вашите изказване. Надяваме се да получим знания, които да се влеят в нашия доклад. Доклад, който, чийто проект ще бъде публикуван в, през март следващата година. Благодаря, казва председателят. Аз бях докладчик по, този, по това досие. Първият Оратор е господин Шатъл, министър на външните работи на Унгария. Тистата Енхур, тистата tisztelt képviselő, Шурак. Благодаря, господин председател. Госпожи и господа депутати, най-напред благодаря за поканата и възможността да обсъдя, да обсъждам тези въпроси с вас и да ви информирам за позицията на унгарското правителство. Благодаря ви и за честа, и за вниманието, с което непрекъснато удостоявате Унгария и събитията в тази страна. Радвам се, че имам тази възможност да вадя, да водя дебат с вас. Ние, унгарците, обичаме дебатите, обичаме да сравняваме позициите и да разговаряме в дух на взаимно уважение. Унгарците никога не бягаме от дебатите, нито пък от споровете. Една от причините, поради които се присъединихме към Европейския съюз, което е основна ценност на Европейския съюз, е възможността да се обсъжда сблъсъкът на интереси в дух на демокрация. В Европейския съюз всеки има право да представя своята позиция и да я отстоява. Крайно антидемократична партия, крайно недемократична практика, вървяща срещу демокрацията е оспорването на правото на една а, нация да отстоява своите възгледи. Госпожи и господа депутати, непрекъснато следите събитията в Унгария и по същия начин и ние следим а, работата на почитаемата парламентарна комисия. Ясно е, че позициите ни по повечето въпроси са доста раздалечени. Имаме различно мнение по национална гордост, религията, но също така сигурността и управлението на границите. На тази основа, госпожи и господа депутати, господин председател, онова, което ще кажа, със сигурност няма да ви хареса, но мога да ви уверя, че и на унгарците не винаги им харесва това, което вие казвате, нито пък им харесва начина по който нападате страната ни. Защото, когато нападате страната, госпожи и господа депутати, вие се изправяте срещу една страна, която с собствената си сила се превърна а, от проблем към решение. През последните години Унгария е направила всичко, за да допринесе за развитието на Европейския съюз и направи всичко възможно Европейският съюз да възстанови част от загубената си конкурентоспособност. Когато встъпихме в длъжност, положението ни беше тежко. по-тежко, отколкото Гърция. 12% безработица, 7% дефицит. След това правителството на страната започна нова економическа политика, критикувана от всички. И възстановихме баланса в бюджета унгарците се обединиха и показаха, че и най-трудните проблеми могат да бъдат решени. Всички кредити са погасени, работят 750 хиляди души повече, дефицитът е под 3%. Започна днес в Унгария данъците върху е, трудовото възнаграждение и печалбите са сред най-низките. Ние, унгарците, обичаме да се говори откровено и открито. Един от основните проблеми на Европейския съюз е, че политическата коректност е, като че ли е, взе превес на честния диалог. Трябва да бъдем откровени, да обсъждаме открито въпросите и ако направим това, ще видим, че остава един основен, нерешен, спорен въпрос, с който може би е свързан съдбата на Европа. Ние, унгарците, разбираме по различен начин понятието незаконна миграция и въздействието му в сравнение с вас Унгария е против незаконната иммиграция Унгария отхвърля задължителните квоти за разселване. Смятаме, че незаконната емиграция е сериозна заплаха, коя, което си, това становище се потвърждава от събитията в Европа. В Европа има милиони и половина незаконни мигранти, които идват тук по незаконен начин, нарушават границите, нападат полицаите, показват пренебрежение към законите и не зачитат нашата култура и начин на живота. В Европа имаше 27 терористични акта, 3000 330 загинали, над хиляди ранени и Европа е изправена пред най- силната туристична заплаха. Ние не искаме да приемем тази заплаха. Унгарците смятат, че трябва да се сложи край на незаконната миграция, трябва да се защитават границите и сигурността в Европа трябва да се засили и възстанови. Ние поемаме своя дял. До този момент сме изразходвали 800 милиона евро за защита на външните граници на Европейския съюз, на границите на Шенген. С други думи, за да е, спазваме правилата. Наскоро във вашата комисия взехте едно решение – според което ще се въведе механизъм за задължително разпределение с, без да има горна граница. Господин Шорош каза, че в бъдеще Европа ще трябва да приеме поне 1 милион беженци и каза, ако не се въведе задължителна система за миграция, Европейския съюз ще се разпадне. Никой не е очуден от решението на комисията. Мисля, че има връзка между двете. Тези решения са опасни за Европа, защото ще убедят огромни маси хора да тръгнат към Европа и това ще ограничи суверенитета на държавите нарушава се суверенитета да се, на една страна да реши кого да пусне и кого да не пусне. Ние, унгарците, настояваме, че с... ние сме тези, които трябва да вземем тези решения. И това становище се потвърждава и от регламентите на Европейския съюз, които са запазили тези въпроси в правомощията на държавите членки. За нас, унгарците, не е разбираемо защо избраните депутати критикуват едно правителство за това, че се допитва до гражданите чрез механизми на допитване, Правилно е да се допитаме до гражданите по въпроси, които ги засягат. И е правилно граждани, и това е правилно, защото правителството трябва да представлява мнението на гражданите. Унгарското правителство попита гражданите за това какво мислят за незаконната миграция. Не знам колко от вас са, са от страни, които са се допитали до хората по тези много важни въпроси. Ми, можете ли да разчитате на мнението на хората, когато приемате правила за миграция? По време на референдума в Унгария повече от 3 милиона гласуваха против миграцията и 2 милиона участ... се допитаха за нашата позиция. И те казаха не на незаконната миграция, казаха не на, задължителните квоти за разселване. Унгарското правителство ще трябва да представлява волята на унгарския народ и ще отстоява волята си. Ще продължим да се борим за интереса на унгарските граждани и за сигурността и безопасността на унгарците. И повярвайте ми, госпожи и господа депутати, ние ще направим абсолютно всичко да се борим а, е, срещу всяко решение, противоречащо на волята на унгарските граждани. Затова, е, госпожи и господа, ние сме готови за дебата, за това съм ви благодарен за поканата. Благодаря ви за възможността да продължим да водим този дебат и правителството на Унгария ще бъде винаги готово в бъдеще да отстоява своята позиция, позицията на унгарците. Дебатът в Унгария е хубаво нещо. Хубаво е да се обсъждат въпроси, защото това означава, че демокрацията е жива. Благодаря ви за тази възможност и благодаря за вниманието, което отдавате на моята страна. Следващият оратор е Марта Пардави, съпредседател на Унгарския хелзински комитет. Имате думата за 10 минути. Благодаря, господин председател. Уважаеми депутати, Дами и господа, благодаря за това, че мога да говоря пред вас. За мен това е чест. Като представителка на правозащитна група в Унгария, основана през 1999 година, ние сме свикнали да защитаваме човешките права. Хелзинския комитет се застъпва за тази кауза. Тази цел ние имаме честа да говорим, да получим наградата Вазлав Хавел от съвета на Европа и също така престижната награда за човешки права. За мен е много трудно в момента да реагирам на коментарите на министъра, защото искам да се съсредоточа върху въпроси, които до момента не бяха засегнати, а именно човешките права и върховенството на закона. Това са общите ценности, залегнали в член 2 на договора над Европейския съюз. Това са ценности, които са двигател на европейската общност и интеграция. В Унгария, въпреки това, видяхме, че през последните години унгарското правителство системно отслаби контрола и върховенството на закона. Това е заплаха за Европейския съюз. Човешките права системно биват нарушавани. Системите, е, структурите, включително гражданското общество, и свободните медии, които са толкова важни за доброто функциониране на обществото, за отчетността на правителството, биват отслабвани. Ние имаме нужда за едно свободно общество от плуралистични медии. Гражданското общество има много роли, но една от тях е много важна, а именно да говорим истината, когато говорим с власт имащите. Ние защитаваме обществото и защитаваме общите ценности, залегнали в член 2. Затова и говорим днес по тези въпроси. Когато слушам унгарското правителство да казва и да аргументира и да описва тази дискусия като политическа атака, това, което се чува в унгарската преса, или като намеса във вътрешните работи, като намеса в компетенциите на държавата членка, и имам чувството, че унгарското правителство поставя под въпрос именно същината на общите ценности. Но гражданското общество има ролята да окоръжи европейските институции и правителствата да действат в интерес на защита на общите ни ценности. Плуралистичните ценности са много важни, но те намаляват, особено през последната година. Те биват ограничавани. Това естествено означава агресивна пропаганда срещу гражданското общество. Тя започна през 2013 година и има много мерки, които дискредитират неправителствените организации, организации, които се опитват да карат правителството да дава отчет по отношение на корупцията, на екологията, демокрацията и върховенството на закона и човешките права. Естествено, може да си спомните редица мерки, претърсвания, разследвания, на които бяха подложени неправителствени организации, които бяха получили грантове от европейски организации и от Норвегия. Това накърнява независимостта на, на гражданското общество и на неправителствените организации. Управляващата партия и Фидес – се насочват срещу свободните медии. Националните консултации и кампанията на правителството от последните години и от тази година, например, а, а, лозунгите да се спре Брюксел или атаката срещу европейските институции разпространяват страх и то страх от миграцията в Унгария. Насочват се атаки срещу индивиди и групи, които говорят и критикуват линията на правителството. Това не е начина да се уважават е, общите ценности в европейската демокрация. Докладчикът за човешките права от Съвета на Европа посети Ургания, Унгария и неговото заключение беше, че правозащитниците биват сплашвани в Унгария, говори се с езика на омразата от страна на правителството. В резолюцията на Европейския парламент се казва, че унгарското правителство трябва да оттегли закона за прозрачност за финансирането от чужди организации – но този закон продължава да съществува. Може би, както знаете, имаше много внимание върху този закон, наречен закона против неправителствените организации. Тук става дума Става дума за разпоредбата, в според която всяка организация, която получава финансиране на 20 000 евро, трябва да се, трябва да се регистрира като чужда организация. Под натиск са и унгарците, които живеят в чужбина и които искат да подкрепят гражданското общество това чуждестранно финансиране трябва да бъде навсякъде оповестено, когато става дума за съответната организация. Има съдебни процедури, които могат да налагат глоби на такива организации или да ги разтурват. Венецианската комисия излезе със своето решение, че въпреки легитимната цел на този закон, този закон не може да стигматизира неправителствените организации, да ограничава тяхната дейност. Този закон е диспропорционален и нарушава свободата на изказване и събиране. През юли 2017 година Европейската комисия реши да задейства процедура за неспазване именно поради този закон. Много унгарски неправителствени организации се изказаха публично, че този закон е, не, не, е, е вреден и ненужен. Ненужен е, защото гражданското общество е достатъчно прозрачно според унгарското общество законодателство. Този закон е стигматизиращ, защото неправителствените организации работят за доброто на унгарското общество, въпреки <clears throat> и, и те не представляват заплаха за страната, въпреки че са финансирани от чужбина. Този закон поставя под въпрос свободата на словото. И ние се страхуваме, че този закон няма да е последния закон, в 7 годишния мандат на правителството, който ще накърнява основните ценности в обществото. Виждаме какво се случва в Русия. Този закон е много близък до закона в Русия, който също има за цел да ограничава свободата на изказване в Русия. този закон не само много наподобява закона в Русия, има и подобни кампании, които се стараят да дискриминират и да очернят неправителствените организации, като организацията, за която аз работя. Сега за сигурността в страната. Министър-председателя през ноември говори за това, че трябва да се укрепят вътрешните разузнавателни служби и да се види какви са връзките с Брюксел и другите институции, като парламента и Европейската комисия. Гражданите са много тъжни, защото вместо да се финансира толерантно с парите на накоплаците, се прави точно обратното. Сигурна съм, че познавате кампанията за националната консултация, която всъщност поощряваше разпространяването на нетолерантността на страха срещу мигрантите, срещу, особено срещу мюсюлманите. Това провокира страх в обществото, особено в малките общности. Чужденци трябва да доказват своите сертификати за вакцинация, когато, отиват, когато е, влизат в хотел. Има много такива мерки в Унгария, но не правителствата трябва да, да провеждат такива мерки в една страна. Правителството в Унгария дава обаче един много проблематичен пример, що се отнася до защитата на правата на бежанците. Нашата организация вижда, че такива примери се следват и в други държави, например в Польша, но не само там. През годините и тази година Европейската комисия започна процедура за неспазване в Унгария по повод на различни законодателни актове, но тези мерки не могат да се справят или да се справят с нарушенията на човешките права в страната. Аз не можах да се спра на всички проблематични въпроси, но те са документирани. Ние имаме мерки, ние имаме инструменти, с които да се справим при тези нарушения и трябва да действаме колкото се може по-бързо, преди да стане късно. А сега давам думата на професор Габор Поляк от университета в Унгария. господин председател, господин министр, госпожи и господа депутати. Поканиха ме да говоря за медиите в Унгария. И мнението ми е по-различно от това, което чухте от министъра ще чуете доводите ми. Често ме питат дали в Унгария има свобода на пресата. Аз казвам, че има свободни медии, но няма свобода на пресата. Свобода на пресата означава а, не просто наличие на свободни медии, то означава всички журналисти да имат равен шанс да бъдат чути и всяка аудитория има достъп до различна информация. Фидес иска да легитимира своите медийни практики, като казва, че иска да създаде медиен баланс. С други думи, иска да засили позицията на държавните медии с, срещу либералните. Тази а, политика не съответства на идеята е, за, за медийна свобода, защото не обогатява а, е, дебата с нови гледни точки. А, е, често се често се подбират участници в медийните системи, ограничава се пространството, предоставено на останалите. Това са основите на медийна политика – която гледа на медиите като на инструмент за политическа комуникация. Всеки случай на критика се възприема като нападка и се реагира не с доводи, а с поставяне на етикети, чуждестранни агенти и прочие. Тази политика вярва в ясни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 Има нови собственици, като а, собственици на лицензите. Приятелят на министър-председателя и а, кмет на родното му село, както и председател на Националната банка, са хора, които имат позиции в медиите. Няколко факта. Примерите са част от една по-широка мозайка, която наричаме мека цензура. Сами по себе си те не са достатъчни, за да осветят процеса, с който Фидес търси контрол върху медиите от цифровата телевизия и местните радиостанции до, дистрибуции, до разпространението на вестници Промените в медийната система е резултат от политическа намеса. Първи пример е една, един от двата търговски канала е собственост на Войно, който е собственик и на радиоразпръсквателна мрежа, заедно с ежедневници и табуит. През 2014 година Войно нямаше присъствие на медийния пазар. ТВ2 е най-големият получател на държавна реклама и успехът е несъразмерен на пазарната дял. В сравнение с конкурента, чието рейтинг е по-висок, държавата харчи 20 пъти повече за реклама. Второ, на 8 октомври 2016 година австрийският инвеститор закри вестникът с най-голяма тираж. Вестникът беше а, критичен към правителството. Закриването беше без предупреждение. Малко след това собственик на голям брой вестници беше продаден и през март 2017 година приятел на а, Орбан закупи още една медия. Мен Заруш е реализирал печалба от 330 милиона, не е присъствал на медийния пазар преди 2014 година. Проправителствените медии получават 90% от приходите си от държавна реклама. Нямаме данни за това, доколко се четат вестниците. Същото въжи и за други а, проправителствени а, седмичници. Разпростране, раз, държавна реклама, която не отчита аудиторията, до която достигат отделните медии, очевидно е забранена форма на държавна помощ и е, европейската е, европейското законодателство има инструменти срещу това явление. От интервюта с журналисти, проведени през 2017 година, стана ясно, че медиите, подкрепени от Фидес, е, подкрепят политиката. Те са те се използват срещу лица и групи, които правителството не харесва. В, и в, няко, в много интервюта се каза, че има обмен на информация между тези медии. Промяната в медийния пазар щеше да бъде невъзможна без решенията на медийния съвет, орган създаден от медийния закон от 2010 година. Там влизат членове посочени от Фидес в решенията за разпределение на радиочестотите. Съветът непрекъснато взема страната на предприемачи с връзки с управляващата партия много често в противоречие с закона. В процес на преглед на директивата на аудиовизуалните услуги, европейските институции могат да поставят независимостта като изискване. Директивата трябва да даде възможност за наблюдение и оценка на решенията взети от регулаторните органи. В европейските медии, на обществените медии се гледа като на гаранция за порализъм на информацията. Тези услуги не би трябвало да се превръщат в слуги на управляващата партия. Когато няма прозрачност, когато няма независим надзор, има опасност от политически пристрастия. Подобно финансиране води до изкривяване на медийния пазар и нарушава на европейските правила за държавна помощ. В Унгария има системно нарушаване на тези правила. Европейският съюз има инструментите да предприеме решителни мерки, за да ограничи обхвата на а, някои от най-лоялните медии. Очевидно има закономерност, която подкопава върховенството на закона, изкривява сектори на економиката и се стреми към премахване на независимостта. Европейския дебат за медийната ситуация в Унгария – говори за това, че едно авторитарно правителство намира пролуките. Ние сме за силна Европа и европейска Унгария. Имаме нужда от ясни думи и ясни действия. Благодаря. Сега думата има Микло Шанто, директор директор на Центъра за основни права, между 10 и 12 минути. Благодаря, уважаеми дами и господа. Искам да ви благодаря. Благодаря за поканата и за възможността да говоря пред вас. Като директор на Център за публични анализи искам да говоря за фактите, за политическите факти в нашата страна и да ви предоставя, да ви представя една, може би, нова перспектива и фокус за дебата. Но наистина много се радвам, че мога да участвам в този дебат. Предлагам ви да се върнем към началото 2010 година, когато започна всичко. Общите избори 2010 година. Те бяха проведени на базата на, минор, на, на предишния закон. Това беше една смесена система, изборна система. Фидес и КДНП, коалицията, получиха две трети от гласовете. Във втория рунд, във втория кръг на преговорите, хората знаеха за какво говорят, за какво гласуват – те знаеха, че Виктор Орбан няма да има абсолютно мнозинство, а мнозинство от две трети. Унгарската конституция има определени традиции, които казват, че две трети мнозинство ви дава право да, проведи, да промените Конституцията и основните закони. Защо го казвам? Защото в крайна сметка нещата, за които говорим тук, са свързани с процес, който започна през 2010-2011 година. Новият парламент промени конституцията, прие нова конституция и прие нов закон за медиите, промени изборния закон, промени закона за съдебната система и така нататък. Всички тези решения бяха много строго критикувани, както в страната и извън страната. Естествено, главно от опозиционните партии в страната и от интелигенцията. Независимо от кой политически спектър, спектър бе тя. Оптичната иллюзия, че Унгария е в светлините на прожекторите в момента, е наистина само иллюзия. Нека ви напомня нещо. Става дума складно за статистика, за е, процедури на несъответствие през последните години. Но Унгария не е нито в началото, нито в края на списъка на страните, срещу които има процедури за неизпълнение. През 2016 година се каза, че има над 1100 процедури за в Европейския съюз и само 57 от тях са срещу Унгария, което, при което Унгария заема 16-то място в списъка на страните, срещу които има процедури за неизпълнение. Явно има колизия между общностното законодателство и националното законодателство. Но и тук Унгария не води списъка. И така, какъв е базата на този, този дебат? Основният въпрос е следният. Унгарският парламент и унгарското правителство взима определени решения, но има ли такова право? Европейските институции имат право на мониторинг, но тук не става дума за право на, за върховенство на закона, става дума за национален суверенитет. За съжаление, основните политики и социалните въпроси не са ясни нито от политическа, нито от правна гледна точка. Какво е национална компетентност? Това не е ясно. Какво е европейска компетентност? Това също не е ясно. Говорим за дебат между правителството и Брюксел, но също така това е и дебат, който се води между конституционните съдилища на държавите членки. Какво е европейско законодателство? Това е въпрос, по който се произнася Европейския съд. Има много конституционални съдилища в държавите членки, които имат различна концепция за правомощията на държава членка от концепцията на Европейския съд има компетенции, които се препокриват. Аз съм убеден, че Европейският съюз започна своята история като форма на економическо сътрудничество и всички правила, свързани с свободното движение на капитал и на, на хора, много от тези е, правила бяха хармонизирани във вторичното законодателство на Съюза. По времето на економическия възход на Европейския съюз се случи това. И бе създадена една законова рамка. Тогава този дебат за суверенността на, държавата, на държавите членки не беше актуален, но през последните 10-15 години този дебат се разгоря. Виждаха се все повече предизвикателства. Имаше разширение на изток. Това бяха страни с много различна правна система и култура. Помислете си, за страна, която през 1989 година получава своята независимост, ясно е, че националната суверенност, националните компетенции означават нещо различно от страна, която никога не е била подложена на комунистически режим. Соци... Социалната и економическа криза – геополитическата роля на Европейския съюз, конституционалните процедури в Европейския съюз и масовата иммиграция, всички тези фактори осложниха ситуацията. Нещата се промениха много от момента, когато в Европейския съюз цареше благоденствие и просперитет. И така националната суверенност изведнъж стана много важен въпрос. И сега ние говорим именно за това. Явно няма достатъчно решения, които се предлагат от Брюксел и така някои държави членки смятат, че някои проблеми с тях могат да се справят те по-добре. Затова се води този дебат, оттам проистича той. Това са важни решения. Решения, които се взимат на ниво национална държава. Те е, много често засягат развитието на цялото общество. Въпросът е – дали парламентът има компетенциите да взима такива решения или такива решения трябва да се взимат на европейско равнище. Когато говорим за суверенност, трябва да отговорим на следния въпрос. Има разлики за това как възприемаме околния свят. Разлики, които са важни – през 2016 година Европейският парламент каза, че основните договори, договори за функционирането на Европейския съюз не тълкуват достатъчно добре принципа за национална суверенност какво трябва да са европейски ценности и как те трябва да се уважават от националните държави. Какво е национална идентичност? Европейски ценности това са често противоречащи са концепти. От една страна се казва, че мултикултурното общество се основава на неутралност, и че е, се основава на един Европейски съюз на равнопоставеността. От друга страна се казва, че трябва да се уважават националната суверенност и националните компетенции. Европейския съюз от национални държави. Това е само по себе си противоречива концепция. И за такива конфликтни концепции става дома тук – Естествено може да тълкуваме нещата от правна гледна точка. Заплахата за архива Лукач е заплаха за върховенството на закона – но истината е, че трябва да говорим за европейски ценности и за това какво означава човешки права и върховенство на закона. Нека сме честни. Трябва да има открит обществен дебат и аз с, не, с удоволствие ще участвам в него. Благодаря. Сега нашите колеги имат думата. Започваме с координаторите. Моля, нека ви кажа, че Е, че има колеги, които заместват пълноправните членове. Всичко това е уредено. Имате ограничение от две минути за изказване. Някой колеги може би няма да могат да се изкажат, защото трябва да приключим в 10.40. И така, две минути за изказване. Започваме с СНП, СНП госпожа Холмайер. Благодаря, господин председател. Господин министр, първо искам да ви благодаря за това, че Унгария наистина е представена с член от своето правителство и е, то в един доста сложен дебат. Това е нещо, което ви отличава от някои други, които или не желаят да дойдат тук, или са присъствали в е, комисията по панамските документи и отказват отговор проявявам респект и към това, че говорихте за процедурата за нарушение на основните договори и сте приели решенията на Венецианската комисия, за разлика от полското правителство. Разбира се, защо Полша не трябва да направи това? Полското правителство не прави това. Е, така че в случая вие сте по-добрият пример. Вие се занимавате с това, въпреки че не винаги сме на едно и също мнение. Това е по добрият вариант, отколкото другия. За това бих желала по отношение на полския въпрос малко да се доближите до нашата позиция, когато става дума за това, правителството на Полша да се вслуша в препоръките на Венецианската комисия и да започне положителен процес. Това, към което проявявам респект и виждам положително, е економическото развитие, което, между другото, вече е, засяга слоеве от населението, които преди не са се възползвали от е, економическия разцвет. Заплатите, особено в е, малките и средни предприятия през последните години са се увеличили с 14% през последните години, което е нещо необичайно и това е белег за положително социално развитие и се е, отразява от много международни рейтингови организации и други организации, които се занимават с такива въпроси. Там, където виждам до някъде въпроси е това диференцирано разглеждане на темата незаконна миграция и същевременно миграция и тероризъм, това да се поставя под един знаменател. Това като че ли е малко едностранчиво. Да, терористите използват всички пътища, те използват възможността незаконно в рамките на голям миграционен поток да влязат на наша територия, ползват самолети, влакове, автобуси, използват всяка възможност да влязат на наша територия и за това не би трябвало нещата да се разглеждат едностранно. Този начин на формулиране е неприемлив, защото по този начин се създава впечатление, че всеки мигрант е терорист. За това много ви моля да промените този дискурс, е, да промените тази насока и да не допускате повече това в Унгария. Исках да кажа и още няколко неща, но прекъснах. Зная, зная, трябва да прекъсваме на две минути следващия уред. Министър úr, engedje meg, hogy két rövid kérdést tegyek föl. Господин министър, два кратки въпроса. На 27 октомври министър-председателят обяви, че организациите, които той нарича организации на Сорос, ще трябва да бъдат следени от организациите на а, държавна сигурност, за да знае какво правят. Означава ли това, че правителството ще следи унеси, които правителството смята, че са свързани с Сорос. Означава ли това, че политическата опозиция не е част от демократичните институции, а по-скоро враг, който застрашава националната сигурност? На трето, на една пресконференция в Брюксел беше казано, че тези изслушвания са лов на вещици и му напомнят на а, съдебните дела по време на комунизма. Смятате ли, че това, в което правим в момента, е лов на вещици? Госпожа Стивенс от ЕКАРЕ. Господин Юрек ще я за место. Заповядайте, две минути. Благодаря. Първо искам да благодаря най-сърдечно за вашето присъствие в нашето заседание днес. Разбира се, виждаме, че има различни мнения и това е най-добър белег за плурализъм в Унгария и за унгарския дебат. Един въпрос към вас, господин Сиарто. кои са причините за реформиране на унгарското правителство? Вие подчертахте економическите успехи, пояснихте как гражданското общество и медиите функционират, обаче това, което ми липсва в случая – е следното. Ние тук говорим най-често за мнението на опозицията, но рядко за мнението на правителството. Така че покажете какво е мнението на правителството. Е, сега към представителката на Хелзинския комитет. Какво ви липсва по отношение на вашата дейност? Какво не можете да направите в Унгария като представител на Хелзинския комитет? И въпрос към господин професор Пояк. Как функционира политиката на реклама на държавното правителство по времето на Дьорчани, т.е. на правителството на социалистите, тогава можеше ли да се публикува реклама във всички вестници или ситуацията беше точно обратната? И един въпрос към господин директор Санто. Неправителствените организации в Унгария са на различно мнение да или не? Или всички неправителствени организации са критични спрямо правителството? Може би има неправителствени организации, които не споделят мнението, което чухме. Е, една забележка към госпожа Моника Холмайер. Моля, когато се правят е, коментари за Полша, да се вземе предвид и Бавария. Извинете, мога ли да довърша? Оратора беше прекъснат. Госпо... Никой не превишава тези две минути. Вие а, е, поставихте вашите въпроси. Господин Мишел от името на Алде, две минути. Ние отново Установяваме, че има нарушение от вашето правителство на основните договори на европейските ценности. Вие изложихте вашето виждане по най-свободен начин и ние имахме обмен с различни европейски организации. И е, за съжаление това, което правите, обижда Европейския съюз. Господин министър, вие отново провокирате днес вие може би екзалтирате вашите граждани с вашето правителство, с вашето поведение към Европейския съюз и е, не трябва да се забравят европейските фондове, които подобряват живота на всеки унгарски гражданин. Не трябва да се забравят и консултациите. И е, всъщност е, това, което се прави във връзка с Орус е инструментализация с публичните консултации и представлява манипулация от ваша страна. И истината, това е моето убеждение днес, е, че вашата концепция за демокрация не отговаря нито на европейските ценности вече, нито пък е, на е, текстовете от основните договори. Аз е, виждам с очудване, че вашата концепция за демокрация и за спазване на правата на човека води до един метод на управление, който не може да се укачестви по друг начин като мажоритарна тирания. Е, член 51 е, всъщност изисква истински диалог за да може вие да адаптирате вашата политика към основните правила за правата на човека, които сте приели. Господин министър, аз ви моля да приемете тази процедура, която ще ви даде възможност да се впишете е, най-почтено в европейската рамка. Моя въпрос, господин министър, е следния. Е, всеки път се казва, е, дали в, в дискусия с вас ви питат дали приемате член 71? For the GUE group, the shadow is Mrs. Vergia and also speaking for GUE. Mrs. Vergia, two minutes, please. Госпожа Вержия, докладчик в сянка. Благодаря, господин председател да се консултира населението чрез референдум може би е нещо добро. Аз съм французойка и съжалявам, че в моята страна правителството е, не прибягва към референдум, имам предвид 2005 година и е, всичко разви... зависи от начина по който се поставят въпросите. Разбира се, ако тези въпроси не са фалшифицирани, за да изискват определени договори. Става дума за една е, чувствителна тема, като тази за миграцията и аз е, изцяло се присъединявам към казаното от госпожа Холмар. Тук искам да ви задам един въпрос. Как е, вие можете да е, обясните разликата между броя на молбите за обежище и е, много малкия брой защита, която е предоставена. Една от най-слабите типове защита на тези лица в Европейския съюз. Как е, всъщност оценявате атаките срещу НПО на унгарска територия, които се занимават с опазване на границите? Вие водите агресивни кампании срещу Европейския съюз, въпреки че Унгария е нетен бенефициент от европейските фондове. Какво мислите за солидарността и за респекта към другите държави членки и най-вече към нашите съграждани, които са нетни накоплатци за Унгария и какво представлява за вас свободата на събранията. НПО са неотменна част от демокрацията. Как може да окоръжите участието на гражданското общество във вашия живот, като е, спазвате изискването за многообразие на е, сдруженията и е, събиранията. Аз искам да попитам вашите организации граждански, кои са е, основните трудности, с които се сблъскват. Когато Евро... Унгария се присъедини към Европейския съюз, се е присъединила към неговите универсални е, ценности, съгласно е, член 2, е, също така и е решението от Копенхаген. И аз е, мисля, че тези ценности не подлежат на възражение. Благодаря. Okay, for the green, for the green... За групата на зелените, госпожа Саргентини. Благодаря, господин председател. Първият ми въпрос е към госпожа Пардави. Бихте ли ни казали какво е отражението на закона за НПО, проблемите с чужестранното финансиране а, и върху и какъв е ефектът върху тези, които помагате. Следващият ми въпрос е към министъра на външните работи в поделото Бака срещу Унгария Европейският съд постанови, че съдиите трябва да бъдат възстановени в съда. Бихте ли ни казали какво е предприело унгарското правителство след това съдебно решение? Въпрос към господин Шантор. Малко бях озадачена от това, което казахте. Казвате ли, че държавите членки не трябва да спазват европейските ценности по член 2, а да поемат риска по член 7, с което се подразбира, че ценностите са относителни и всичко трябва да функционира в съответствие а, с местните традиции или пък казвате, че член 2 трябва да се спазва от всички. Последният ми въпрос към унгарския министр. Какъв, с какъв мотив се присъедини Унгария към Европейския съюз, след като суверенитетът е толкова важен членството в Европейския съюз винаги предполага а, ограничаване на суверенитета, особено по отношение на миграцията и обещето. Сега госпожа Уинберг от СПД. Искам да благодаря на министъра. Много интересно изслушване. Правителството много успешно се дава отпор на диктата на Европейския съюз. Благодаря ви за този отпор. Особено правилата за миграция, които Европейски съюз се опитва да наложи. Моята страна Швеция е чудесен пример. Предлагам ви да не копирате нашия модел на културно многообразие, на мултикултурализъм. Вие представлявате становищата на е, гражданите. И много бих искала да станете министър на миграцията в Швеция. Следя събитията отблизо. Има притеснения от събитията в много държави членки. Това не са фалшиви новини. Това е истината. Вижте какво се случва в, Унгария, в е, Швеция. Вижте Нью Йорк, 60 е, зони, в които не се влиза ситуация, в която се чувстваме крайно несигурни. Лошо е. Положението е много лошо и аз смятам, че това нарушава основното ни право да се чувстваме сигурни. правото е, това право е подкопано. господин Б. Благодаря на колегата, че ми предостави думата. Благодаря, господин министр, че сте тук сред нас е, и искате да отговорите на някои гротесни е, въпроси, отправени към вашето правителство. Наистина, вие трябва да защитавате идентичността и е, сигурността на унгарците. Това е съвсем легитимна задача и няма никакво нарушение на основните договори, както утвърди Европейския съюз. Бенамин Нахнадяко, е, мисля, че е, отстрани доста неща, що се отнася до евро, е, е, правителството на е, Израел и той каза, че критиката към Сорос е абсолютно основателна и е, е абсолютно основателно и легитимно да се задават въпроси в тази връзка. Става дума за демокрация. Искам да ви припомня година за дебата с господин Върховстат на председателския съвет. Изискването на, за прозрачност за финансирането на е, НПО е абсолютно основателно. Южните страни, там а, е, има много съучастници на мафията, на а, е, трафикантите и за това мисля, че това, което твърдите е съвсем основателно. А, сега свободата на пресата в Франция, когато видяхме президентската кампания, всички медии партии бяха против е, Марин Люпен и е, е, абсолютно всички е, като че ли не искаха да е, говорят за корупцията на предното унгарско правителство или пък бруталните нарушения през 2006 година в Будапеща. Така че е, тук става дума за едно изискване към унгарското правителство, към Орбан и, и мисля, че упреците към вас са неоснователни, така че Поздравявам ви, господин министр, за това, че следвате неотклонно вашите виждания в полза на европейските граждани. Господин Вайденхолцер, докладчик в сянка от групата на социалистите и демократите. Благодаря, господин председател. Господин министър, това тук е, не е зрелищен процес, така както е, посочват някои колеги. Ние сме в диалог и се радвам много, че е, точно това се подчертава. Не става дума да говорим срещу Унгария, става дума за нашите общи ценности. И Унгария наистина създава загриженост в тази насока, но ние не се концентрираме само върху Унгария. Това е важно да посоча. Искам да се спра на една основна тема – бежанците. Аз самият съм бил в Раска, видях как функционират нещата там и мога да ви кажа, че ситуацията е разтърсваща. Има системно нарушение на правата на човека. Бремени жени, например, се водят с белезници на лекар. Това не съответства е, на моите представи за хуманност. Задавам си въпроса какво всъщност се цели с тези действия. Очевидно не защита на границите, Миналата и по-миналата година десетки хиляди хора минаха нелегално от Унгария в Австрия. Очевидно не е това целта и не е защитена добре границата. Задавам си въпроса как каква е вашата позиция по механизма за преразпределяне на бежанци? Защо всъщност вие не спазвате тук е, решението на Европейския съд и защо не го прилагате? И последния въпрос, защо Унгария не проявява готовност в съвета, когато имате критична позиция, да е, пледирате за реформа на дъблинската система. Ако а, е, ние всички а, е, подходим единно към тези проблеми, мисля, че бихме могли да ги решим. Благодаря. Изчерпахме списъка с координаторите, докладчите в сянка. Сега преминавам към депутатите госпожа Гал. Заповядайте. Благодаря. За втори път а, разговаряме в тази комисия. Няма обективни показатели, няма проучвания, които да а, ни убедят, че е необходимо да говорим за нарушаване на върховенството на закона всъщност според едно табло, Унгария е в горната част на списъка. Погледнете този, това табло на съдебен преглед. Комисията е започнала процедура по въпроси, по които не е направила анализ във всички държави членки. Що се отнася до ОЛАВ, Унгария не се класира по-зле от повечето страни. По медии, що се отнася до медийната свобода, не сме по-зле от Германия. Подробен анализ беше направен на съдебната реформа, съдебният закон е прият. В Унгария съществуват десетки хиляди НПО. Проблематични са само няколко, след като нямат какво да крият, ами да обявят когато получават 30, повече от 30 хиляди. Никой не бие демонстрантите, преста... никой не арестува представители на опозицията, никого не убиват от медиите. Това се случва в други държави членки. Очевидно тук има случай на двойни стандарти, субективност, просто защото сме против вашите иммиграционни планове. Това не дава резултат. Това е още едно обществено изслушване. Дразните гражданите в Унгария. Госпожа Индвелт, благодаря, господин председател. Не смятам, че това е истински дебат. Чухме пропагандата на унгарското правителство, но да не се заблуждаваме. Министърът казва – а, можете да бъде. Да, виждам, че се усмихвате. Казвате, господин министр, ние унгарците. Нека да погледнем цифрите. От името на кого говорите? От името на всички унгарци? От името на мнозинството унгарци? Ако проверят цифрите, всъщност вие не спечелихте мнозинство на последните избори, а и господин Орбан не спечели референдума. От чие име говорите? може би отклонявате вниманието от факта, че господин Орбан няма мнозинство. Казахте, една нация има право на своя позиция. Не съм съгласна, защото една нация не е лице. Хората имат права на позиция и за това в една демокрация има плурализъм и точно това се опитва да унищожат Фидеш и господин Орбан. Ако започнем да сравняваме законите, ще видим, че всичко изглежда добре, но за 8 години господин Орбан задушава опозицията и критичните го след това не демокрация, това е фалшива демокрация. Казвате, че економически сме добре. Е, как щеше да се справи унгарската подка... економика, от, без останалите държави членки. значи добре се справите и нямате нужда а, от подкрепа. Може би а, трябва да видим корупцията и най-сетне, господин председател, крайно време политическите партии да престанат да защитават а, членове, които не са демократични. Става дума за ЕНП и други политически групи, но след 8 години безполезен диалог с господин Орбан, който е глух за гласовете на демокрацията, крайно време е НП да изрита Фидеш. Госпожа Ревон Дефла. Благодаря, господин председател. Вие казахте, господин министр, че ние атакуваме унгарците, но аз не смятам, че правим това. Аз съм на страната на нашите колеги, с които работя с голямо удоволствие и те са унгарци. Аз мисля, че целта на Европа Европейския парламент и Европейския съюз е спазване на основните права от всички в полза на европейските граждани, също и на унгарските граждани, разбира се. Искам да кажа няколко думи за ситуацията на правата на жените в Унгария. Докладът на Съветът на Европа който беше публикуван тази сряда, посочва, че в Унгария жените или по-скоро унгарското правителство е намалил, всъщност е премахнало възстановяването на разходите за противозачатъчни средства и е, също така е, на правото на аборт е ограничено. И искам да посоча, че това засяга основните права също и в Унгария. Докладът припомня, че мигрантите без документи са изключени от всякакви е, здравни грижи, също е, що се отнася и до успешна медицинска помощ. Те не получават е, е, лекарства винаги и това е нехуманно. Какво трябва да се направи, за да се спре всичко това и да се направи така, че всички унгарски граждани да се ползват от защита и такива механизми да бъдат въведени. Ние гласувахме една резолюция, която ще бъде обсъдена през март следващата година по отношение на член 7, но има и един въпрос от Европейската комисия. През октомври 2016 година гласувахме резолюцията на госпожа Инвелт за а, създаване на механизъм за върховенство на закона и комисията се произнесе през октомври 2017 година. Сега сме декември и комисията трябва да въведе този механизъм на върховенството на закона, за да извърши отново мониторинг на това, което се случва в Европейския съюз. Следващият оратор госпожа Кудричка. Господин министър, преди присъединяването в Европейския съюз през 2014 година, нашите държави трябваше да проведат реформи за модернизация, да гарантират свободата на събиранията в Полша, в Унгария ние трябваше да гарантираме свободата на словото, а вие направихте обратното. Вие въведохте еднопартийна система, монополна властта, но това е мое лично мнение. Имам чувството, че сте дошли тук, за да водите война. Вие казахте, че искате да се борите тук за унгарските граждани. Е, че Унгария не харесва нападките срещу тях, искам да попитам по какъв начин Европейския съюз напада унгарските граждани. Ние имаме много приятели в Унгария, които разбират какво означава демокрация и върховенство на закона, както и е посочено в основните европейски договори. Вие имате различна дефиниция за тези понятия, но вашите дефиниции не са дефиниции на специалист. Не си правете иллюзии дали е, вие тук е, не създавате фиктивни ситуации, например и по отношение на Москва това е неясно. Вие смятате, че Брюксел по някакъв начин нарушава свободата на унгарските граждани. Е, така ли е? Искам да получа отговор от вас. Е, е, господин Лопес Агилар. Благодаря, господин председател. Искам сега да се обърна към господин министър Сиарто. Ние ви слушахме много внимателно и още веднъж видяхме, и то не за първи път е, тук в комисията Либе, а и на пленарна сесия сме обсъждали и повтаряли тези неща, че действията на унгарското правителство, чието член сте, се влушават и задължението ви спрямо общите европейски ценности, което поехте през 2004 година, като че ли не се спазва. Е, всъщност тук се посочва какво възнамерява да прави правителството. И вие винаги използвате едни и същи формулировки, като че ли е вие представлявате целият унгарски народ, всички унгарци. Съвсем ясно е, че всички държави членки на Европейския съюз имат еднакви права. Ние живеем в условия на плуралистична демокрация и на отворено общество. И е, е ясно, че има унгарци, които гласуват за Фидес и други, които гласуват против нея. А вие трябва да представлявате всички унгарци, така както ние в Европейския парламент представляваме всички граждани. Да, да няма намеса отвън. Това е едно е, от измеренията унгарците, тези 10 милиона унгарци са и европейски граждани. Вие сега сте в Европейския парламент. Има и европейски задължения на Унгария. Унгария ратифицира договора за присъединяване през 2004 година и е, вашите е, европейски задължения по тях ние имаме абсолютно право да бъдем обезпокоени, защото виждаме, че принципа на плурализма не се спазва. Да речем, в контролните органи за аудиовизуалната аудиовизуалните медии. Ние виждаме също и контрола върху НПО е, и най-вече когато виждаме, че е, вие смятате, че вашия идентитет, вашата идентичност е застрашена и това се свързва с миграционната политика. Това е европейска миграционна политика. Има решение на СЕС в тази връзка. Госпожа Спинели. Благодаря, господин председател. Искам да поканя унгарските министри да не гледат на всички критики като наплатени от Сорос. Аз имам много критични забележки към Сорос, особено що се отнася до връщането на мигранти. Що се отнася отнася до е, допитването до гражданите за миграцията, трябва да имаме предвид, че ако въпросът е дезинформиращ и консенсусът, който получавате, ще бъде дезинформиращ. Ето това прави подобни референдуми опасни. Дезинформация е когато Орбан казва, говорим за десетки, стотици милиони ще чукат на вратите на Европа. Дезинформация е да се каже, че НПО защитават незаконните мигранти. Защитават незаконните че незаконните мигранти извършват незаконни действия. Дезинформация е да се каже, иммигранти трябва да бъдат съдени по различен начин в сравнение с унгарските граждани. Казвам това, но не се обръщам към унгарското правителство, а към представителите на Хелзинския комитет и на представителя за медийната свобода. Как ще организирате контраинформация? Благодаря, госпожа Ерока. Благодаря, господин министър. Е, слушахме внимателно изказванията и на министра, и на експертите. Аз а, съм работила за НПО от няколко години и съм анализирала въпросите, свързани с миграцията. Мнението ми е доста различно. Има много въпроси, свързани с НПО, прозрачността, по които се прилагат двойни стандарти нищо не разбирам. Не разбирам защо да не питаме хората какво мислят по даден въпрос. Като антрополог виждам, че това, което правят политиците и експертите, противоречи на мнението на хората, живеещи в малки населени места. Експертите Озадачена съм от това, което казахте. Всички неправителствени организации работят а, за хората. Защо да не знаем а, колко пари имате, откъде ви финансират? Особено когато тези суми са значителни. Защо да не знаем колко средства се изразходват. Моето НПО нямаше проблем с това, разбира се, ние не получавахме финансиране от чужбина. Примерът на Дания и Швеция говори за това, че трябва да се обръща повече внимание на академичното мнение. Тогава, може би, нямаше да има толкова субективно мнение за Унгария. Унгарското правителство редовно изпраща представители, за да представи мнението на Унгария. за делата за нарушение често се оказват непочиващи на реални доводи. Благодаря. Това е госпожа Руис. Много внимателно изслушах дискусията. Мисля, че познавам националния популизъм. Аз съм била жертва на националния популизъм, на национал-популизма и всъщност вие следвате една единствена форма на комуникация и имате само един дискурс като национален. И това е националистичният дискурс. Това е нещо като пропаганда. Този политически език е, да се оформя така, това е наистина нещо, което трудно може да се измери и създава трудности в нашата работа, защото върви срещу ценностите на плурализма. Аз искам да посоча още нещо във връзка с вашето кредо родителите на Исус също са били бежанци и са бягали от преследване. Thank you. I will not uh, <coughs> start with Christmas. <coughs> Uh, Благодаря. Аз няма да правя коледни метафори, но странно е според мен. Като говорим за Унгария, да не говорим и за Румъния, имаме два пъти Румъния в списъка за процедурите за нарушение и не смятайте, че всичко е наред в Румъния. Странно е за мен как може една страна да изчезне от списъка за дебати. Аз не говоря за Малта и за Испания, където е, стават е, убийства на правозащитници, правозащитници биват затваряни в затвора, но явно комисарият Тимерманс не е много ентусиазиран за, е, по отношение на доклада Инфелд за върховенството на закона. Не зная защо непрекъснато говорим само за Унгария и Полша. Би било хубаво да се върнем на доклада Интвелт и да накараме комисията да се заеме сериозно с този доклад по собствена инициатива. Те трябва да направят нещо, т.е. комисията. Трябва да се предприемат мерки, а не само да говорим само за Полша и за Унгария и да забравяме за всички останали държави членки, където има проблеми. Да, а сега ще дам думата на колеги, които не са от Либе. Госпожа Зани има думата. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr. Én két kérdést szeretnék. Господин Сани, имам два въпроса към министъра. Един, първият въпрос е по-общ. Смятате ли, че е правилно да се казва, че правителството на Унгария че правителството на Унгария се чувства под атака на всички европейци 500 милиона. Смятате ли, че това наистина е така? Съгласен ли сте с а, такава идея, господин министър? Освен това, солидарността има различни лица – Не може да има солидарност, когато се подвеждат хората, когато не им се казва истината, когато погледнем консултациите, проведени от унгарското правителство, основният въпрос е, вие, гражданино, искате ли вие нелегалните мигранти да убиват, да изнасилват вашите дъщери, е, жени и да ви унищожават културата. Естествено хората ще кажат не, но това не е солидарност. Не е солидарно да се поставя въпросът по такъв начин. На следващо място – Видяхме ужасни сценарии миналата година. Десетки хиляди бежанци, бежанци деца се губят из Европа. Мислите ли, че поне децата може да приемете като беженци в Унгария? Благодаря, господин председател, казва господин Кобърн. Повечето от 20 век европейските ценности бяха някакси комунистически или дясно оцветени. Тук става дума за европейска тирания. Само една демократична страна напуска Великобритания – защото ни управляват неизбрани бюрократи. Очаквам Европейския съюз по същия недемократичен начин да се насочи и към нас. Как може да сте, ка, наричате демократични, когато наказвате страни, когато наказвате страни, които искат да си тръгнат. Вие напомняте Варшавския пакт. Председателят Ораторът бива прекъснат. um, we now move to the, uh conclusions by the speakers. Again, thank you to speakers for being so disciplined. Председателят благодаря на колегите, които бяха много дисциплинирани в изказванията си. Извинявайте, колеги, че трябваше да ви прекъсвам на втората минута, но имаше нужда от дисциплина. Беше трудно, но благодаря ви. И сега преминаваме към нашите гости. Давам думата на министъра на външните работи, давам думата на, на, на ораторите по реда, в който те говореха. Благодаря за възможността да отговоря на забележките и въпросите. Унгария иска да е член на силен Европейски съюз. И вие може да сте силни, когато говорите рационално и разумно за бъдещето. Нека не се водим от емоции. Аз от 16 години съм член на парламента в Унгария. Господин председател, и да чуя, че в Европейския парламент се казва, че ако правителство представлява своят а, своя народ, това е странно. Не искам да съм провокативен, но в крайна сметка колко процента от европейските граждани са ви избрали вас? А, унгарското правителство представлява Унгария и унгарското правителство представлява унгарските граждани. и желанията на унгарските граждани ни водят в нашите действия. Това ще остане така. Мисля, че има смисъл от един дебат, когато се говори за факти, а не, а не се водим от чувства. Никой не казва, че всеки мигрант е терорист. Не съм го казвал. Но, ако има беженска вълна, милиони половина хора, ако тези хора са нелегални мигранти и това дава възможност на, на, на терористични организации да крият своите хора в тази вълна, то тогава нещата са сериозни. И това са фактите. Терористичната заплаха нарасна в Европа. Това е факт. Факт е, че миграционният натиск се увеличава и ще се увеличава. Европейската среща на върха миналата седмица доказа, че има потенциален миграционен натиск от Африка и този натиск е безкраен. Що се отнася до нашите неправителствени организации? Има 16 000 организации, неправителствени организации в, в, в Унгария, а и ние имаме представители само на една от тях тук сега. Според нашите архиви, неправителствената организация, представена тук, е получила е получила около 700 000 евро подкрепа от правителството. И когато говорим за натиск върху гражданския сектор, мисля, че това не е добре. Трябва да мислим как да продължим в бъдеще. И ние питаме нашите граждани какво искаме да прави, какво искат те от нас в бъдеще. Ние се интересуваме от мнението на гражданите си. Затова провеждаме тези консултации. Сега, дали нашето изискване е неправителствената организация да отчита своите финанси, ако това изискване е натиск, мисля, че това не е модерно, модерна концепция за модерен свят. Ние очакваме, в крайна сметка, всеки, който влиза в Унгария, да уважава унгарските закони. Беженският статус бива уточняван от нас на базата на международните закони. Ако един бежанец отговаря на критериите за политическо убежище, той бива прият. Ако не, той бива отхвърлен. Сега делото Бог. Ще ви кажа какво се случи. На 14 септември 2016 година ние платихме обещетенията и приложихме решението на Европейския съд. Ние ще продължим да говорим по тези въпроси с комисията и аз съм на ваше разположение и в бъдеще за въпроси. Марта Бардави. Благодаря. Искам да отговоря на някои от зададените въпроси, които бяха конкретно насочени към мен и са свързани с закона за НПО. Както казах в краткото си стъпление, прозрачността е много важна. Тя може да бъде легитимна цел и може да е легитимно да се изисква а, информация за това кой кого финансират. Вече има такова изискване, с което НПО трябва да спазват, трябва да разкриваме какви са източниците на финансиране. Имаме данни, които трябва да предоставяме. Става дума за един 60-страничен документ от файл. Той е в нашия вебсайт – но законът против НПО не осигурява допълнителна прозрачност, не разкрива финансови подробности, а само изисква НПО да публикуват на уебсайта си, че те имат чуждестранно финансиране. Чуждестранното финансиране означава и финансиране от комисията. Ние има много проекти по наказателно правосъдие, беженци, е, работим по подобряване на, на европейската съдебна система, е, но финансирането от Европейската комисия се възприема като подозрително финансиране. Не всички НПО работят в областта на застъпничеството. Не всички те а, говорят а, за сериозните проблеми, на които се настъпват при предоставянето на услуги. Местните власти дават а, финансиране на ЕПО а, и а, новият закон пречи на НПО да говорят за проблемите си. Ако говориш за проблемите, няма да получиш финансиране. Друг въпрос е свързан с убежището. Външният министр каза, че унгарските власти оценяват молбите в съответствие с Международния закон за международна закрила. В Унгария има около хиляда души, които са получили международна закрила. Повечето от тях не са в Унгария. Защо? Защото по унгарско-европейско международно право Унгария трябва да участва в усилията за интеграция, но след и напускането на беженския лагер няма помощ и бедността, крайната им бедност се съчетава с крайната ксенофобия. Унгария не иска хората да се интегрират и беженците се чувстват принудени да преминават към други страни. По Дъблин, когато беше взето решение да не се връщат беженци в Унгария по Дъблинското споразумение се дължи на изпразването на съдържание а, на а, унгарската система. Просто има желание бежанците да бъдат изтласквани от страната. Господин Поляк. Може би сте останали с впечатлението днес, че дебатът не е за медиите в Унгария. Аз не мисля така. Дебат. Това, че в Унгария не се води дебат за медиите, се дължи на това, че медийният пейзаж е изкривен. много от милиони унгарци имат достъп а, само до манипулирани от държавата медии. Няма няма възможности, няма средства. Е, има журналисти, които се борят за оцеляване. И всеки, който започва кампания срещу правителството, бива обвинен, че му се плаща от е, Сорос. Е, слагат се и по-лоши етикети. И това, затова способстват медиите, контролирани от Сорос няма има ли обективни е, индикатори? Ами има. има Freedom House, индекса за медиен плурализъм на Европейския съюз. Те се публикуват всяка година. ръководителите на Фидес свиват рамене и казват, че Freedom House и други подобни организации са част от договора, който се плете от господин Сорос. Много простенчески отговор. Хубаво е да се поговори с много журналисти, които са били изтикани от централни и регионални вестници – които са напуснали своята а, професия. И а, медийният сектор загуби ценни хора поради политическа намеса, а, която се осъществяваше на всяко ниво в медиите. Много хора напуснаха професията, а у нези, които останаха, трябва да играят играта, задавана от Фидеш. Някои казват, че националната кампания за допитване до гражданите е добър начин да се види какво е мнението на гражданите. само, че това не са истински въпроси и не истинските въпроси не получават истински отговор. А и какъвто и отговор да дадеш на тези въпроси, ще е, потвърдите позицията на Фидеш. Те не обработват е, попълнените въпросници, дори не се регистрират. Това не е дискусия, не е диалог. Имаше въпрос за периода преди 2010 година. Мога да кажа, че не можете да прочетете мои статии от този момент, които са били положителни. По това време правителството се опитваше да налага, да оказва политическо влияние, имаше лобистки групи но а, факт е, че държавните реклами се разпределяха по по-справедлив начин. Правителството винаги е свръхпредставено в а, договорите, но сега това, тази представеност е много по-почертана. Аз искам да живея в страна, в която имам право а, да мисля това, което мисля, без да се страхувам от а, последици. аз правя всичко това не за Европа, а за себе си и за нас. Господин Шантор. Благодаря, господин председател. Не смятам, че има човек в Унгария, който да смята, че политическите и личните му права са застрашени. Аз не виждам сериозни проблеми, свързани с върховенството на закона. За отговоря на госпожа Сърджентини, прочетах член 2. Там, имам, там е казано много ясно. Човеш, човешки права, плурализъм, недопускана дискриминация, свобода, равенство, равнопоставеност и солидарност. Това ясни понятия ли са всъщност? Или пък могат да бъдат тълкувани както човек реши? говорим за общи европейски ценности. И кое е основното право за мигранта да получи убежище в първата безопасна страна или пък във всяка страна, която му, е, или пък в онази страна, в която му се иска. А, а гей браковете има страни, в които тези бракове не са разрешени. Има страни, в които Конституционният съд признава, който не, в който, страни, в които Конституционният съд не признава тези бракове. Трябва ли да признаваме на други полове, освен мъжа и жената, както ги е създал Бог, как стоя въпрос с юдео-християнските ценности? Но, мнозинството има ли право да запази своята християнска идентичност? Трябва ли да свалят кръстовете, защото някому те не се харесват? как стои въпроса с запазването на плода в някои страни са за е, свободен избор, в други за защитата на живота. Говорим за основни права, но как точно се дефинират те? Това са неясни понятия, които могат да бъдат запълнени с каквото искате съдържание. Друг въпрос, на който искам да отговоря, е европейското финансиране и връзката му с върховенството на закона в страни, в които има проблеми с върховенството на закона. Когато говорим е, за съкръщаване и за ограничаване на европейското финансиране, госпожи и господа депутати, чисто и просто защото едно правителство е критично към Европейския съюз, ще се спре ли финансирането? Унгария и Централна Европа имат нашата история изпълнена с травми. След Първата световна война а, ние пострадахме. Също въжи и след а, Втората световна война, когато дойдоха руснаците след промените. През 1989 година ние либерализирахме стратегически сектори и след а, присъединяването отворихме пазарите си, пазарите си на труда. Свидетели сме на свободно придвижване на работници между изток и запада и също така дадахме своя принос към економическото развитие в Германия. Така че не ми казвайте, че ние получаваме някакви милости и помощи от Унгария. Това не е вярно. Ние направихме много, за да защитим това финансиране и Унгария е направила много, за да заслужи това, заслужи това финансиране. Ще приключим, защото много колеги са тук за гласуването. Сега докладчиците, докладчиците в Сянка ще оценят изслушването. Благодаря на докладчиците и докладчиците в Сянка. Колеги, проектът доклада ще бъде представен през март. няколко минути на докладчика за заключителни думи. Благодаря. Не зная, не мисля, че е време за заключения още вече. Ние ще гласуваме през юни и след това през септември резолюция, така че прекалено рано е за заключение. Но ще направя два коментара. Както казах, има съобщение на комисията от 2003 година. Там се обяснява процеса за задействане на член 7. Това е нещо повече, отколкото задействане на няколко процедури за нарушение. Въпреки, че процедурите за нарушение се задейства. това не означава, че нещата са решени, че проблемите са решени. Не, не, се, не са решени. Нещата се, все още се обсъждат и трябва да се обсъждат много внимателно. И още нещо. Няколко колеги засегнаха темата. Трябва да сме много внимателни, да не смесваме понятия като партия, народ, правителство, нация. Една държава не е правителството, партията не е правителството и хората и народът е съставен от индивиди. Така че нека продължим да, да разграничаваме тези концепции. Един колег каза, ние не оценяваме Унгария, ние сме с Унгария, с страната и ние искаме с страната да разгледаме ситуацията в нея за благото на европейците и унгарците. В техен интерес. Благодаря ви и е, трябва да кажа, ще продължим нашата работа. Благодаря на докладчицата, благодаря на докладчиците в Сянка и на колегите, които засегнаха някои много чувствителни политически въпроси. Благодаря на ораторите. С това приключваме е, този дебат. Сега продължаваме с гласуването. Ще направим кратка пауза от 30 секунди, за да се подготвим за гласуване. We have to go quickly because people will have to leave. I realize this. Stay where you are if you're voting. Colleagues, take your seats. We're ready for the vote. Take your seats. Колеги, готови сме с гласуването. Моля, заемете местата си. If you're not going to take part in the vote, please uh, leave. Thank you. Ако няма да гласувате, моля, напуснете. И така, Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие. Докладчикът е госпожа Маковей. Иска ли докладчицата думата? Благодаря. Искам само да благодаря на моите колеги за чудесното сътрудничество госпожа Киничи най-вече, на колегите от НП и на другите колеги. Ние успяхме да се споразумеем много бързо. Благодаря на техническите съвети от експертите. Спешен е докладът, защото говорим за еолиза, за взаимното, взаим, взаимната оперативност на базите данни. И говорим за миграцията, тероризма и свързаните с тези проблеми предизвикателства. Въпросът е за функционирането на Еолиза. Госпожа Викстрем, процедурен въпрос. Аз моля това гласуване да се отложи. Ще обясна защо. Ние предлагаме това е, отлагане поне до 15 януари. Причините за това са следните. Става дума за законодателство, което е много важно, защото Еолиза, Европейската агенция, която ще предостави дългосрочни решения за управляването на широкомащабни ИТ системи. Това ще има много голямо въздействие върху демократичната отчетност и сигурността на Съюза. Отлагането е нужно, защото върви преговорен процес. Този процес не беше структуриран и беше прибързан. Предложението на комисията бе представено през юни. Докладът бе споразумян само за две седмици в парламента. Само две седмици, за тези седмици е, се стигна до споразумение. Имаше само две заседания на докладчиците в Сянка. Ето, например, аз също бях докладчица и имахме 25 заседания на докладчиците в Сянка. Освен това, докладчицата не се консултира с комисията за Сеолиса това беше много техническо досие, много трудно и за това ни трябва повече време. Имаме нужда от повече дискусии, от повече обяснения. По принцип, това беше много прибързан процес, който, който бе приключен предсрочно, според мен. Моята група подкрепя много силен мандат за Еолиза защото това отваря въпроса за взаимната съвместимост, за взаимната оперативност. Знаем, че предложението ще дойде от комисията само следващата седмица на 12 декември. Не искам да спирам процеса, но трябва преговорите да протекат правилно на базата на, на вярната правна основа. Да, добре. Това е процедурен въпрос по смисъла на член 19 от нашия правилник. Трябва да има мнозинство, да, които да гласуват дали е, гласуването да бъде отложено. Преди да дам думата на госпожа Матковей, искам да кажа. Тишина, колеги, моля не искаме да започваме дебат. Това, което бе казано, в, до момента беше прекалено дълго. Зная, че колегите искат да гласуват, някои колеги искат да гласуват бързо. Въпросът беше обаче гласуването да бъде от, отложено. Това е по член 119 параграф 2. А сега въпросът е има ли мнозинство да се гласува или не? Нека гласуваме. Нека да гласуваме дали да гласуваме. Госпожа Маковей, аз е, предполагам, че искате да отговорите. Добре, добре, бъдете обаче, моля, кратка. Нека не започваме отново дебат. Благодаря. Независимо от е, това изказване ще бъда кратка. Това не беше процедурен въпрос, но както и да е. Имахме технически, техническо заседание с Еолиза и това беше именно поради желанието на Алде, така че не е вярно, че не е имало такива заседания. Всички останали за докладчици в сянка не искаха да, очаква, да участват, защото те казаха, ние сме убедени. Така че госпожа Викстром пожела техническо заседание и организирахме. Всички неща бяха обсъдени в дълбочина и Споразумяхме се по всичко. Остана само една точка. Да, благодаря, че не говорихте много дълго. Добре. Госпожа Викстрем обаче има право, тя се позова на правилото, правилото е ясно, нека гласуваме веднага. Моля, колеги, сега искаме да видим има ли мнозинство за това да гласуваме. Моля, гласувайте с ръце. А, не, не може. Трябва да се гласува електронно. Извинявайте. И така. Um, И така, гласуваме за следното. Плюс зелено означава да се гласува. Ако натиснете червеното копче, т.е. тогава сте против гласуването. И така, откривам гласуването. My apologies, uh, Mrs. Holmeyer is right. She is right that I have... Госпожа Холмайер е права. Аз ви разочаровах. Нека се поправя. Тоест, да, зеленото е, ако искате да отложите гласуването. Зеленото копче е за отлагане на гласуването. Червеното копче е за гласуване сега. Yes, if you wish to adjourn. And look, what, look at your coordinators here. Да, следвайте координаторите си, моля. Това ще е разумно. Now the vote is still open because Mrs. Holmeyer hasn't put her card in. She's disappointing me terribly. No, no, hold on, hold on. Has everyone voted? The vote is closed. Край на гласуването. И така. Отхвърлено е. Значи трябва да гласуваме. Благодаря, колеги. Гласуваме. Sorry, I do have to indicate that no Hungarian interpretation is available because all the... Трябва да кажа, че няма унгарски превод, защото унгарските преводачи превеждат на пресконференция. И така, изменение 52. Vote is closed. Край на гласуването. Отхвърлено. 81. Closed. Край на гласуването. Прието. 82. Край на гласуването. Прието. Седмо. Closed. Край на гласуването. Отхвърлено е. Amendments 83 to 85 on block. The vote is open. Гласуваме on block 83, 4 5. Край на гласуването. Прието е. 86. Closed. Carried. Прието. 88. Край на гласуването. Прието. Компромис 1. А, е, компромис 1. Край на гласуването. Прието. 92. Прието. Трето. Край на гласуването. Прието. 93-то. Край на гласуването. Прието. Осмо. Край на гласуването. Прието. Десето. Прието. Компромис 2. Прието. 97 изменение. Край на гласуването. Прието. Компромис 3. Край на гласуването. Прието. Изменени 102, 103, 104 блок. Край на гласуването. Прието. Компромис четвърти. Край на гласуването. Прието.

Край на гласуването. Прието. Четвърто. Прието. Петна, пети компромис. Прието. Компромис пети. Край на гласуването. Прието. Изменение първо. Край на гласуването. Прието. Компромис 6. RCV. There's RCV. RCV we restarted instead of roll call vote. Because I have to say roll call. Yeah. Uh, colleagues, yeah, yeah, because you know it doesn't work if I don't say roll call. Трябва да кажа много отговорно, че гласуваме електронно, значи гласуваме електронно. Край на гласуването. Отхвърлено. Така. 117, от 117 до 121 блок. Край на гласуването. Прието. 63 до 65. Closed. Край на гласуването. Прието. Седмо изменение. Closed. Край на гласуването. Прието. Компромис седми. Closed. Край на гласуването. Прието е. 126. Край на гласуването. Прието е. 20. Прието. Компромис 8. Край на гласуването. Прието. 130. Край на гласуването. Прието е. 131. Прието. 22. Прието. 132 и 133. Край на гласуването. Прието. 134. Край на гласуването. Прието. 135. Край на гласуването. Прието. 24-то. Край на гласуването. Прието. 25-то. Край на гласуването. Прието. 136-то. Край на гласуването. Прието. 26-то. Край гласуване. Трето. Осмо. Край на гласуването. Прието. Компромис девети. Край на гласуването. Прието. 139. Край на гласуването. Прието. 28. Край на гласуването. Прието. 140. Край на гласуването. Прието. 29. Край на гласуването. Прието. Десети компромис. Прието. 31. Край на гласуването. 32. Край на гласуването. Прието. 33 и 144. Край на гласуването. Прието. 34-то. Край на гласуването. Прието. 146-то. Край на гласуване. Прието. 147. Край на гласуването. Прието. 148. Край на гласуването. Прието. 150. Close. Carried. 151. Vote is open. Прието. 151. Прието. 35. Край на гласуването. Прието. 152. Край на гласуването. Отхвърлено. 153. Край на гласуването. Отхвърлено. Компромис 11. Край на гласуването. Прието. 155. Край на гласуването. Прието. 156. Край на гласуването. Прието. 157. Closed. Carried. 158. Vote is open. Прието. 158. Край на гласуването. Прието. Сто петдесет пето. Прието. 37 и 160 заедно. Край на гласуването. Прието. 161. Край на гласуването. Прието. 38. Край на гласуването. Прието. Десето. Край на гласуването. Прието. 39. Край на гласуването. Прието. 162. Край на гласуването. Прието. 163. Край на гласуването. Прието. 164. 164 първата част. Край на гласуването. Прието. 164 то втората част. Край на гласуването. Прието. 400. Край на гласуването. Отхвърлено. 165. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието. Компромис 12. Край на гласуването. Прието 42. Край на гласуването. Отхвърлено. 12. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието. 169. Край на гласуването. Прието. Компромис 13. Край на гласуването. Прието. 171. Край на гласуването. Отхвърлено. 44 моля. Край на гласуването. Отхвърлено. Компромис 14. Край на гласуването. Прието. 46. Край на гласуването. Прието. 14. Край на гласуването. Прието. 15. Край на гласуването. Прието. 47. Край на гласуването. Прието. 48. Край на гласуването. Прието. 16. Прието. 17. Край на гласуването. Прието. 49-то. Прието. Компромис 15. Край на гласуването. Прието. 50. Край на гласуването. Приема се. 51. Гласувайте. 51. Край. Приема се. Някой банка ли рита? А, малко е притеснителен този шум. Така. Сто седемдесет и шест. За. Приема се 9. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Преембила 54. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 57. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Две. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се 58. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се 59. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се 62 за. Край на гласуването. Отхвърля се. 72 начало. Край. Отхвърля се. 72 начало. Край. Отхвърля се. 74 начало. Край. Отхвърля се. 75 начало. Край. Отхвърля се 76 начало. Край. Отхвърля се. 5. Гласувайте. Край. Приема се. Изменение 2 бюджет. Начало.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 Приема се. 6. Начало. Край. Приема се. Окончателно гласуване, по именно гласуване, моля гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се 40 гласа за, 10 против, 4 въздържали се. Сега решав... гласуваме решението за започване на преговори. Моля, гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се 40 за, 11 против, 2 въздържали се. Поздравления за докладчика. Приключихме с гласуването. Благодаря ви, колеги. Колеги, за онези от вас, които остават, преминаваме веднага към осма точка, така че онези, които напускат залата, да го направят е, тихо. Преминаваме към точка 8. А, това е досие, подготвено от госпожа Ернст. Тя тук ли е? Извинявайте, госпожо Ернст, не ви виждам. Колеги, моля ви, ако ще напускате залата, направете го тихо, защото ни остават още две точки в дневния ред и искам а, да работим бързо и добре. И така, колеги, представяме преговорите в тристранен формат за защита на лицата по отношение на обработката на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и свободното движение на тези данни. Докладчик е Корнелия Ернст. Както с повечето тристранни срещи, работата беше много интензивна, рекорден брой тристранни срещи – На 19 октомври госпожа Ерн започна тристранната среща и аз ще й дам думата, за да ни представи актуална информация. Заповядайте, госпожо Ернст. Уважаеми колеги, Искам да кажа няколко думи за състоянието съгласно нашия доклад. Искам да посоча, че целта на регламента се състои в това е, разпоредбите на за защита на данните да се прилагат и на европейско равнище. Хармонизацията може да се реализира не само в определени сектори, необходима е на европейско равнище. Ние искаме да имаме един режим за защита на данните. Това означава как такъв режим по отношение на агенциите и на физическите лица. Не трябва да има такова многообразие, такова различие, което сега съществува в Европейския съюз. За това беше представен този проект на доклад на комисията. Какво е състоянието на нещата? Първо, има редица въпроси, по които трябва бързо да се обединим, направихме го и намерихме компромиси. И ще се изразя малко по-тривиално. Вчера дискутирахме важните въпроси с комисията, успяхме да постигнем компромиси. Ако всъщност наистина бяхме направили това, нямаше да заседаваме вчера. Просто съветът не беше готов да представи сериозни компромиси, по които да се обсъжда. Кои са откритите въпроси? Първо, обхвата естествено не може от обхвата изведнъж да извадим агенции и други организации, да кажем, че регламента няма да се прилага спрямо тях, а, като цяло да става дума за европейските институции. Ние смятаме, че евро Пол, Евроджаст и Европейската прокуратура трябва да станат част от приложното поле, така че да се хармонизира европейското право за защита на данните. Няма основание да не направим това и аз мисля, че и в този случай можем да проявим компромис от страна на парламента. Представихме такива компромиси и в случай искам само да посоча, че предлагаме за Европол, например, да има преходен период с и в този период да бъдат решени нерешените проблеми, да се приложи общ режим за защита на личните данни и е, след това в един преходен период да се изчистят нещата. Аз мисля, че това е най-сериозното предложение, което може да се направи. Ако е, обаче се споделя мнението на съвета, че това представлява голям проблем, хармонизацията на европейско равнище, това е вече нещо друго. Евроджъст. Тук предлагаме да се започнат преговори веднага. В момента се водят наистина такива преговори за тях по време на тристранните срещи, също и по отношение на този регламент. И няма основателна причина тук да се прави отлагане и да се включва в регламента нещо, което след това трябва да се отмени. Наистина няма сериозни основания за това, а съветът не беше готов да представи нещо конкретно по отношение на Европол и Евроджаз, защо не е възможно да се действа сега. Те не представиха мотиви. Евродак, е, да, е, тук мисля, че нямаме проблеми с факта, че те не влизат в приложното поле, защото Евродак попада в Евро, Еолиза и с това в приложното поле на този регламент, но по малко по-различен начин. Мисля, че е, няма проблем в случая да изключим Евродак. При Европейската прокуратура смятаме, подобно на Европол, трябва да се поставят нещата там. Можем да процедираме по същия начин, да се въведе преходен период, ако наистина трябва да има такъв. Естествено, може да е, направим и е, други неща, животът представлява един компромис и трябва да сме готови към него. Е, смятаме, че трябва да се проведат е, дискусии, можем да реагираме гъвкаво и винаги Европейския парламент е бил готов към такива гъвкави действия. Не сме готови да премахнем глава 8а, защото смятаме, че целта, която сме възприели, не можем да я реализираме. Смятаме, че няма смисъл да се казва за други следващи е, агенции, които е, след това е, ще трябва да действат, като например Frontex и така нататък, но няма обяснение, което е до някъде разбираемо от е, гледна точка на здравия разум. Ние все още не сме решили този проблем и не сме обсъдили нещата до край. Аз виждам, че има добри е, възможности за компромис при вътрешните правила и вчера можехме да свършим и това, ако бяхме приключили с другата част и щяхме да стигнем до добро решение, така че да приемам всичко следващата седмица. В заключение искам да посоча, че съветът тук не изпълни задачата си. Не работи сериозно с нас и аз смятам, че хармонизацията на е, европейската правна уредба на защита на данните не трябва да се върти в дяволския кръг на идеологията. Ако обаче останем при идеологията, ние ще е, направим нещата безнадежни и няма да има достатъчно поле за дебат. Ние наистина е, предупреждаваме съвета да преговаря сериозно с нас, да говорим за Европол и за Евроджаст. Те към настоящия момент не бяха готови за това. Има отговорност, която трябва да се поеме от всички страни. До момента съветът не е поел. Е, за съжаление трябва да го кажа. И това най-малко се дължи на естонското председателство, което направи всичко в своите възможности. Аз респектирам техните усилия и за това им благодаря. И естествено благодаря специално на всички докладчици в Сянка, които до сега работиха много усилено и ме окоръжаваха да продължат да вървя по този път, да не забравя скъпия секретариат, комисията, която в случая имаше е, добра, помощна и е, посредническа роля. Благодаря. Thank you very much. Благодаря, госпожо Ернст. Опитах се да следя досието и е хубаво, че чухме защо има проблеми. естонското председателство очевидно ще трябва да прехвърли досието на българското председателство. Но е хубаво, хубаво беше да чуем защо се стигна до тази разочароваща ситуация. Благодаря за доклада. И така, колеги. Ян, вие сте докладчик в Сянка. Искате да кажете нещо ли? Искам само да благодаря на Корнелия за свършената работа и да повторя, че държавите членки трябва да хармонизират обхвата за всички области. Основният аргумент е, че искаме оперативна съвместимост и по-добро сътрудничество в областта на правоприлагането. Няма смисъл от а, общи стандарти само за държавите членки. Раз... Има нужда и от общи стандарти и дефиниции за агенциите и техните системи в противен случай не може да се обменят данни, тъй като правната уредба и правните дефиниции са различни това би било жалко. Това беше много полезно, казва председателя. Господин Зелстра, доста разочароващо за докладчика. И аз не разбирам защо Европол и Евроюз трябва да бъдат изключени от общата нормативна база. Докладчикът каза, че не знае защо готова ли е да изрази хипотеза, просто защото става дума за правосъдие и сигурност. А, а те са част от националния суверенитет. Имате ли представа защо? Имате ли някакви догадки? Не е необходимо да водим дебат. Това е... Ние получихме информация само за тристранната среща. Ако искате да отговорите. Те попадат в тази уредба държавите членки и ние сега бихме искали да извършим хармонизация. Има всички необходими условия, за това няма правен проблем. Аз не познавам такъв проблем, не беше изтъкнат. Възможно е да спомена само идеята да не се засяга Европол, но ние направихме това при преразглеждането на регламента, така че според мен наистина няма основания в този смисъл. Okay, that's good. Thank you. Thanks, Connie, for the report back. And... Благодаря за този доклад и успех с българското председателство. Благодаря. Стигаме до девета точка. This is just a quick, uh, it has to be a quick report, I think, because кратък доклад, защото присъствието е много рехаво, но колегите бързат. Става дума за делегация на Либе в Вашингтон. 17 от 21 юли изглежда много отдавна, но делегацията беше много важна с много кратка информация. Тук е госпожа Кеничи. Няма други депутати. Е, служителите ни са тук. Делегацията е много важна. Седем колеги, в това число и госпожа Киничи. Бяха там. Благодаря, госпожо Киничо и за това, че сте тук и можете да потвърдите, че бяхме там. Много добра делегация. ще обобщя. Делегацията имаше много ясна цел защита на данните е, и защита на личната информация, е, правоприлагане, криптиране, неутралност на мрежите, а, чуждестранни а, бойци, радикализацията. Въпросите бяха много ясни мога да говоря дълго за тях, но броят а, на присъстващите депутати не е много голям. Двама прекрасни членове на делегацията са тук. Говорим за делегацията в Вашингтон. Можете да останете, ако желаете. Мога много да говоря, но Либе се представи прекрасно, просто защото делегацията имаше конкретна цел и въпреки, че сме в момент на преход не само политически, но и административен и имаше опасения, че няма да ни обърна внимание, тъй като Въпросите бяха много конкретни. Безвизов режим и други въпроси с по, с по голямо значение, като тероризъм и прочие, и тъй като програмата беше толкова добре разработена. Резултата беше много добър, това е моята оценка. Беше удоволствие, че бях с висши членове на Либе. Делегацията постигна успех в много отношения. Най- най-вече успяхме да проучим много въпроси, свързани с неприкосновеността на личния живот и това стана ясно на последното заседание, къде, на което участваха посланниците на всички държави членки. За първ път виждам подобно нещо в края на такава делегация. Една от причините, защото искаха да разберат какво сме установили по всяка от тези теми, искаха да знаят какви са взаимоотношенията ни с новата администрация и на... направихме посещение в Белия дом, където имахме събеседник на доста високо ниво. С него разговаряхме за това, че Privacy Shield може да бъде по-добро решение от Safe Harbor. Благодарим на секретарията, въпреки че няма много хора в момента, но те свършиха чудесна работа. Благодаря ви. Благодаря и на членовете. Ще престана да говоря, защото по тези теми мога да говоря с часове. Ще помоля двама от членовете на делегацията, госпожа Киничи, е, да каже нещо. Благодаря, Клод. И аз искам съвсем накратко да се изкажа. Още повече, че сме в камерен състав, но е много важно а, да се обобщи работата по време на тази делегация. Благодаря, Клод, за това, че координира дейностите по цялата делегация, група колеги е, и имахме общ ангажимент и ти ни помогна да работим по-добре. Благодаря на целия секретарията и всички, които работиха за това мисията да постигне целта си е именно да проведе срещи на високо ниво по различни теми, които са много важни за нас в комисията Либе. Всички срещи бяха позитивни да, вярно, че момента е особен, е, има политически преход, е, но и административен преход, но имахме възможността да проведем срещи на много високо ниво по темите, които ти спомена. За мен всички теми бяха интересни, аз се опитах да дам своя принос за мен е особено важна темата за борбата с тероризма, обменът на информация, също така възможността да се срещнем, да направим среща в Националния център за борба с тероризма. По време на дискусиите се очерта наличието на добро сътрудничество между властите в САЩ и Европол, и не само Европол, но и отделните държави членки. За мен това бяха най-важните елементи, защото се очерта волята да продължим с обмена на информация. А това е един от най-важните елементи в борбата на транснационалния тероризъм. Друга тема е свързана с радикализацията и тук видяхме какви решения са взети от САЩ, а именно да делегират дейността на федерално ниво и на, економи... и на местно ниво. Това е интересен подход, който ще ни бъде полезен, когато разработваме мерки за борба срещу радикализацията и накрая един много важен въпрос. Езикът на омразата по интернет и възможността да се премахват такива съобщения. Ситуацията между Европейския, ситуацията в Европейския съюз и САЩ са различни. В САЩ се прилага първата подправка. И така проведахме срещи с представители на сектора. И отговорност ще поемат компетентните органи, като приемат съответно законодателство накрая. Благодаря на теб, на всички колеги, благодаря на секретарията. Мисията беше много интересна и положителна. Освен, разбира се, е, това, че натрупахме много нови знания. Благодаря. Благодаря. И аз искам да благодаря още един път на нашите служители. Вярно, че отдавна се проведе тази мисия, но среща в Националния център за борба срещу тероризма беше много добре подготвена. Там а, видяхме високопоставени, срещнахме с високопоставени лица, както и комисията по търговия. Това показа а, начинът по който биваме приемани там. Тереза, заповядай. Аз също искам да благодаря най-сърдечно. Благодаря на председателя. Не винаги е лесно да се организират тези пътувания на делегации и това посещение също не беше лесно за вас, обаче вие присъствахте и Катерина вече каза, но не само това, вие показахте истинско присъствие и успяхте да постигнете депутати с различна политическа окраска. Да. Изразят своите мнения в столицата на Съединените щати. Знаете, там сега ситуацията е по-особена. Господин Тръмп е президент. Всички ние обаче бяхме единни и представлявахме парламента не само като представители на отделните държави членки, но и на други страни, като например по въпросите за визите. Има някои държави, за които все още съществуват изисквания за визи. Наистина, ние имахме много запълнена програма. Някои въпроси бяха изтъквани винаги с необходимия такт, но постоянно и това беше важно защото ние показахме, че смятаме, че някои неща са несправедливи и трябва да намерят решение на взаимна основа. И също така много важно беше, Клод посочи и Катерина също, да се говори за търговията, за така наречените защитени пристанища – Много интересна беше и темата за тероризма, по която се занимавам по-задълбочено. Престъпност в интернет. Разговаряхме с различни предприятия. Едно предприятие, което се занимава с защита от интернет престъпност и още нещо, което беше важно. Ние се срещнахме с представители на пострадалите. представители на правителството, които се занимават с жертвите, пострадалите и също така е, видяхме в е, Конгреса е, какво точно се прави за тях. Срещнахме се с представители на Конгреса, с посланици. Както ви казах, програмата беше много запълнена, отлично съставена. И още веднъж повтарям, аз се занимавах с въпросите за пострадалите и жертвите, но както каза Клод, той се занимаваше с НТЦ е, и това протече на много високо равнище. Всичко беше обяснено и мисля, че ние бяхме добре подготвени. Повечето от членовете на тази делегация наистина проявяват интерес към тези въпроси. Те просто не са отишли в Америка, защото там е хубаво. Не, ние проявихме съвсем конкретни интерес и е, успяхме да съберем много информация. Още веднъж благодаря на Клод. Беше малко трудно това посещение, но смятам, че беше добре, че ние бяхме с него в този труден момент. И Албрек иска да благодаря. Той също присъства. След което се разболя. Наистина, като цяло мога да кажа, че успеха беше много голям. Uh, um, да. Либе винаги отива в, Ваши... в Вашингтон с респект, подготвени сме винаги, винаги визитите са много успешни. Но благодарение на секретарията този път имахме среща наистина на много високо равнище. Хосе Мануел, другите колеги от секретарията успяха <clears throat> да направят една много добра програма. Беше удоволствие човек да работи с колегите. И с сътрудниците. Това ни даде възможност като на комисия Либе да утвърдим нашите позиции. Надявам се да ги затвърдим и следващата година при посещението си във Вашингтон. И последната точка. Това е адхок делегацията ни в Токио. Съвсем накратко за тази делегация, за, тази, за това пътуване. Но няма никой друг, който е бил в тази делегация на това пътуване, освен мен – но и тази делегация беше много, много добре организирана. Съсредоточихме се върху адекватни решения, свързани с търговското споразумение Европейския съюз с Япония. Така че това беше една много концентрирана визита, много концентрирани разговори върху киберсигурността, търговията. Наистина това беше много съществена среща, която имахме. Говорихме за адекватността, за изкуствения интелект, роботиката, високите технологии. Чудесно беше заседанието, което проведохме. Но много важно е да има едно адекватно споразумение, споразумение за адекватност за трансфер на данни. Това е много важно, за да може да приключим търговското споразумение. Трябва да има хармонизиране на <clears throat> стандартите и на правилата между Европейския съюз и Япония и това се осъзнава от всички равнища в Япония – включително и от бизнеса. Освен това, ние се срещнахме и с органа, който отговаря за защита на данните в Япония. И отново искам да кажа, колегата от Либе, които бяха на това посещение, секретарията, който организира визитата, беше великолепен, справиха се великолепно всички колеги. Привилегия е да си член на Либе. В такъв смисъл и нашите партньори, японците, осъзнават колко е важно да се приключат тези дискусии, за да може да се сключи търговското споразумение между Европейския съюз и Япония. Благодаря на целия екип за провеждането на тази мисия. Ян Филип. Той не е тук, но той много ни помогна. Със своето знание всички колеги от екипа бяха много полезни. Натали също. Барбара. Майкъл. Беше много полезна делегация. Благодаря ви. Беше привилегия да участваме в тази делегация. Беше чудесно. Благодаря на всички вас. Има ли точка разни, по точка разни някакви забележки? Само Катрин и, и, и вие зная, да, провежда се е, да предаването се предава и по интернет. Може би някой не следи и се интересува. А, да, няма много колеги. Да, има сътрудници, няма много хора, които да ме слушат, но така или иначе казахме си, каквото си казахме. Благодаря ви за вниманието и ще се видим отново в Страсбург. Oh, yeah, we have, all. Oh, we have a Libe meeting, believe it or not, on Monday. А, в понеделник имаме заседание на Либе. Не може да се сбогувате без да си кажете кога ще се видите отново, така и с нас на 11 декември в понеделник ще имаме отново заседание. А, значи ще се видим в 7 часа вечерта в Страсбург в понеделник. See you on Monday for another Libe meeting. Thank you everyone. Any, any staff that I'm not going to see in Strasbourg, thank you very much